Herzlich willkommen zu unserer Sitzung des Председателката. Добре дошли на днешното заседание на Комисията по бюджетен контрол. Днес, понеделник, ще заседаваме днес и утре целия ден. По време на пленарната сесия обсъдихме докладите за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Благодаря на всички колеги които работиха като докладчици и внесоха изменения. Нека също ви уведомя, че бюлетинът на комисията ни е предоставен на всички ви. Нека също ви уведомя, че днешното ни заседание ще завърши по-рано в 18 часа, тъй като комисията за проверка ни покани да присъстваме на нейно заседание. Мисля, че би трябвало да присъстваме. Преминаваме към точка 3. Годишна доклад, годишен доклад на надзорния комитет на ОЛАФ за 2014 година. Приветствам с добре дошли петимата му представители. Радвам се, че сте тук. Миналата година три пъти имахме възможност да разговаряме с вас. Миналата седмица гласувахме по доклада за освобождаване от отговорност на комисията. Приехме и няколко параграфа от този доклад, посветени на работата на ОЛАФ и на вашия надзорен комитет – в точка 280 до точка 287 визираме вашата работа, призоваваме комисията да предприеме действия, изразяваме съжаление във връзка с това, че не са били приложени вашите препоръки, обръщаме внимание на проблема с статистическите данни обръщаме внимание и на 432-те разследвания. Задаваме въпроса за това дали са били законосъобразни, тъй като установяваме, че във всички свои доклади се спирате на въпроса за законосъобразността. Радвам се, че днес ще обсъдим доклада за дейността ви през 2014. Господин председател Фиости, имате думата. Благодаря, госпожо председател качеството си на председател на надзорния комитет на ОЛАФ, за мен е удоволствие да ви представя основните моменти от годишния доклад за дейността ни, който предоставихме съгласно вътрешния правилник на ОЛАФ на парламента, комисията и съвета. Нека ви припомня, че надзорният комитет е независим комитет на високо равнище, съставен от експерти. Той е създаден по силата на споразумение между парламента, съвета и комисията и играе специфична роля в рамките на режима за управление и отчетност на ниво ОЛАФ. Сред функциите ни е да гарантираме независимостта на работата на ОЛАФ, както и да упражняваме надзор върху извършваните от него разследвания и върху прилагането на процедурните гаранции. Тези три аспекта от работата ни ще бъдат и акцентът в изложението ми днес, като ще се спра по-конкретно върху годишния ни доклад. Надзорният комитет често отправя критика. Стремим се тази критика да е конструктивна. Стремим се и да сме на силна позиция. Критиката, която отправяме, не бива да омалуважава работата на Олаф работата, която извършва в името на Европейския съюз и неговите граждани. Надзорният комитет винаги е признавал и признава значимостта на работата на ОЛАФ. Призоваваме да направят същото и европейските институции. Ефективната и ефикасна борба срещу измамите, срещу незаконосъобразните действия в органите, институциите и агенциите на Европейския съюз, това е част от добрата администрация в Европейския Европейския съюз. Тази борба допринася за доверието, което ни гласуват или биха могли да ни гласуват европейските граждани. Оценяваме работата, която върши ОЛАФ, законовата ни роля, която е често от много голямо значение, е да допринесем за по-ефикасната разследваща дейност от страна на ОЛАФ. Годишният доклад за дейността ни съдържа преглед на извършените от нас дейности. за 2014 година. В глава първа се посвещаваме на разследванията от страна на ОЛАФ в глава 2 на сътрудничеството между ОЛАФ и други действащи лица, най-вече на последващите действия предприяти от ОЛАФ в отговор на нашите препоръки. В глава 3 се спираме върху управлението на надзорния комитет като разглеждаме в по-общ контекст понятието отчетност. На точка 6, на страница 6 ще намерите статистически данни за работата ни през годината. Основното послание на надзорния комитет днес е, че институциите на Европейския съюз трябва да усъвършенстват процедурите, гарантиращи отчетността на ОЛАФ и на неговото висше ръководство в рамките на изпълнението на функциите така че ОЛАФ да застане на по-силна позиция. Това включва две измерения. Едното се отнася до нашата работа, отчетността и отговорностите на надзорния комитет. Това са аспекти, които трябва да бъдат изяснени и подобрени. Второто измерение се отнася до отчетността на ниво висше ръководство на ОЛАФ. Трябва да бъде повишена отчетността на това ниво. Парламентът, съветът и комисията в качеството си на законодатели, както и съветът упражняват контрол. Те могат да подобрят отчетността, както що се отнася до надзорния комитет, така и що се отнася до висшето ръководство на ОЛАФ. Надзорният комитет заяви спрямо Европейската комисия, че статутът и отговорностите на членовете на надзорния комитет, съгласно законодателството на Европейския съюз, трябва да бъдат изяснени. За целта ще са необходими изменения в законодателството. А междувременно би било добре трите институции да се споразумеят за тълкуването му. Надзорният комитет е зависим от своя секретарят. Неговата работа е от основно значение за работата на надзорния комитет. Секретариатът събира информация, извършва предварителни проверки и подпомага членовете на надзорния комитет при извършването на анализ. Секретарията трябва да може да подпомага надзорния комитет по лоялен, ефективен начин, без да бъде изложен на риск от конфликт на интересни между ОЛАВ, управляващото ниво и функциите на надзорния комитет секретариатът е подотчетен на надзорния комитет, но изцяло всъщност е подчинен на генералния директор на ОЛАФ, т.е. обект е на административен контрол от страна на ръководството на ОЛАФ. Това е конфликт на интереси, който не е в ничи интерес, нито в интерес на ОЛАФ, нито в интерес на институциите. Надзорният комитет постанови, че има четири основни предпоставки за независимост на работата на секретарията. Секретарията трябва да бъде и подбиран и назначаван от надзорния комитет – трябва да упражняваме контрол и върху управлението на секретарията. Освен това, изпълнението на бюджета също трябва да се извършва от ръководителя на секретарията. Той трябва да е вторично оправомощен за разпореждане с бюджетните средства. По всички тези аспекти има все още много какво да се направи. Надзорният комитет посвети много време и енергия на подобряването на работните си взаимоотношения с ОЛАФ, както и на подобряването на режима ни на взаимодействие. Все още се извършва техническа работа по този въпрос. Водят се много активни разисквания между надзорния комитет и висшето ръководство на ОЛАФ, в това число е генералния му директор. Но основният проблем е не прилагането на работния режим или липсата на такова, а липсата на яснота, що се отнася до ролята на надзорния комитет. Във връзка с това е интересно и становището на Европейския парламент в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност. Основният проблем, който трябва да бъде разрешен по линията на законодателство е дали надзорният комитет е консултативен орган за генералния директор на ОЛАФ. Или е външен надзорен орган, който упражнява системен надзор и контрол, ползва се с независим достъп до информацията, необходима за изпълнението на функциите му. Ако приложим първото тълкуване, то тогава надзорния комитет ще трябва да упражнява функциите си само при конкретни искания от страна на генералния директор на ОЛАФ. Като се има предвид това, Смятаме, че съветът, парламентът и комисията трябва да изяснят ролята на надзорния комитет и очакванията към него съгласно действащото законодателство. Ще трябва също така да изяснят и достъпа ни до информация и ограниченията на този достъп. През 2014 година поставихме акцента върху продължителността на разследванията, както и върху независимостта на ОЛАФ. През 2014 излязохме със становище номер 4 за продължителността на разискванията когато разискванията са повече, е, разследванията са повече от 12 месеца, Ола формално е спазил задълженията си за докладване, но към момента няма достатъчна отчетност, например във връзка с основанията за удължаването на продължителността на разследванията. Изготвихме и становище номер 5 за външното докладване за продължителността на разследванията. Тези две становища са доста изчерпателни, що се отнася до статистическите данни и до въпроса за това, защо някои разследвания продължават повече от 12 месеца. 12 месеца е средната продължителност на разследванията към момента. Не е изненадващо, че разходите в областта на ОСП и по структурните фондове са предмет на повече от половината от разследванията, които продължават повече от 12 месеца. Обикновено разследванията продължават повече от 12 месеца поради сложността на хипотезите. Що се отнася до продължителността на разследванията, имаше промени в метода на изчисление и това се отрази и върху данните в доклада. Но 2011 година като цяло средната продължителност на разследванията спада, както е видно от доклада ни и приложенията към него. Основните ни констатации и препоръки – са следните. Настоящият механизъм за докладване по продължителността на разследванията трябва да бъде усъвършенстван, така че да се даде пълна представа за работата на ОЛАФ. Продължителността на разследванията е само един аспект. Ще трябва също така ОЛАФ в по-голяма степен и по-прозрачно да докладва за цялостната продължителност на разследванията. Ще трябва да се докладва по-подробно за разследванията, продължаващи повече от 12 месеца. Вече се работи по този въпрос, но все още няма конкретни резултати. Надзорният комитет, когато упражняваше контрол върху доброто управление, установи, че Олаф извършва вътрешен контрол върху продължителността на разследванията. Въведени са и редица инструменти и процедури в тази област. Сега те трябва просто да се използват по по-ефективен начин. Искам да ви обърна внимание и на това, че надзорният комитет продължава да работи във връзка с статистическите данни за разследванията, както и по външното докладване за разследващите функции на ОЛАФ. Надзорният комитет, след като приключи работа по годишния си доклад, прие официалното искане на генералния директор на ОЛАФ да изготвим становище във връзка с анонимно писмо, в което се твърди, че Олаф излиза с неверни, подвеждащи статистически данни. Ще работим по този въпрос през 2015 година. Това е предвидено в работната ни програма. Тъй като продължителността на разследванията е важен критерий за Олаф, то този въпрос трябва да бъде обсъден и съгласно междуинституционалното споразумение. Специалният ни доклад номер 3 от 2014 година е посветен и на 23-те разследвания, които бяха започнати през 2012 година. Опитваме се да отговорим на въпроса дали е имало достатъчно основания за започването на тези разследвания, както и на въпроса дали Олаф достатъчно подробно е анализирал поступилата информация. Нека обърнем внимание на това, че започването на разследване се отразява върху законовия статут на засегнатите лица. Затова е много важно преди да се започне разследване да се анализира поступилата предварителна информация. За конкретните 23 случая установяваме, че Олаф не е анализирал в достатъчна степен постъпилата информация. Надзорният комитет обръща внимание на това колко е важно предварително поступилата информация да бъде анализирана внимателно, преди да се започне разследване. Ще продължим да извършваме подробен анализ на подбора на случаите, по които да бъде започнато разследване. Това е област, по която все още не сме приключили работата си. Разгледахме и приоритетите в политиката в областта на разследванията за 2015 година. Искаме да повдигнем въпроса за практическата роля на тези приоритети, имайки предвид, рационалното използване на ресурсите. Законодателният бюджетният орган трябва да, е, да поемат становища относно приоритетите и междуинституционалния диалог. Това може би е един, но не единственият а, подход. Надзорният комитет издаде специален доклад за изпълнението на препоръките. От тогава насам Назорния комитет продължава да работи заедно с ОЛАФ по изпълнението на собствените препоръки. Назорния комитет постигна съгласие по приоритизиране на препоръките с оглед на състоянието, до което е стигнало изпълнението. Ние подобрихме собствените си процедури за изпълнение препоръките. Нашата политика обаче е по-малко препоръки, но по-обхватни такива. Държим те държим на това, че те са свързани с ясни идеи. Идеите на надзорния комитет трябва да бъдат обсъдени в междуинституционалният диалог – Разгледахме това с заместник-председателя на Европейската комисия госпожа Георгиева. Този диалог и засиления диалог с висшето на ОЛАФ доведе до хвърлена допълнителна светлина върху различията. В бъдеще би трябвало да, да сме наясно с това, че ще има разногласия. Що се отнася до разследващата независимост на ОЛАФ, на надзорния комитет напомня своя доклад през 2014 година относно независимостта на ОЛАФ областта на разследването. Това е валидно и за парламента, и комисията, и съвета, когато те обсъждат предложенията за изменение на, на регламентите за дейността на ОЛАФ. Не бихме искали да се застраши независимостта на разследването на ОЛАФ. Също така привличаме вниманието ви върху факта, че надзорния комитет следва да защитава независимостта на ОЛАФ срещу заблуждаващи твърдения. На страници 8 и 9 в годишния доклад е даден отговор. Исках да привлека вашето внимание върху тези страници, тъй като сме в парламента. В заключение, надзорния комитет – споделя общата мисия за укрепване на върховенството на закона и добрата администрация посредством надежни разследвания върху незаконни дейности, като се спазват основните права и процедурните гарантии Надзорния комитет е и ще бъде в услуга на институциите на Европейския съюз, за да гарантира отговорност, отчетност, съчетано с високо качество на независимите разследвания. Ние в надзорния комитет също така бихме искали да чуем официална оценка от институциите относно годишния доклад и констатациите, които представяме, госпожи и господа депутати, с позволението на госпожа председателката ще помоля колегите да допълнят моето изложение. Мадам ле президент, медам... Госпожо председател, госпожи и господа депутати, ние работихме по контрола на продължителността на разследванията. Знаете, че това е една от основните функции на комитета. Новият регламент, който влезе в сила през октомври 2013 година, засили правомощията на надзорния комитет в тази област и ще цитирам една от мерките, които е, са важни за нас, а това е задължението, когато ЛАВ е, след един период от 12 месеца разследването не е приключено, препоръката е да продължи да информира комитета на всеки 6 месеца, докато е, разследването не приключи. За нас това е важно, защото ни дава възможност да контролираме общата продължителност на разследването, а не само първоначалния етап по това разследване. Нашата работа и нашият анализ води до две заключения. От една страна оценяваме дали информацията предоставена на комитета е достатъчна и уместна, за да може той да упражнява ефективно своя контрол – и да докладва по подходящ начин институциите, които са ни възложили тази задача. Второ, да се оценят пилотните инструменти, въведени от ОЛАФ, за да се постави под контрол продължителността на разследванията. Работихме с различни инструменти и разгледахме 6 558 доклада, които ни бяха представени през 2014 година. Това съответства на 391 отделни разследвания. Що се отнася от една страна до информацията предоставяне на надзорния комитет от ОЛАФ? Трябва да посочим, че ОЛАФ удовлетворява своите задължания да докладва което е подобрение в сравнение с предишните години. Заедно с това, комитетът констатира парадоксално, че информацията, получена от ОЛАФ, е значително съкратена в сравнение с предишните години това съкръщаване е свързано с е, информация, отнасяща се до елементите на контекста, типа е, измами, при, причини, е, накратко всички тези елементи, които дават възможност на надзорния комитет действително да прецени дали продължителността на разследванията съответства на сложността и обстоятелствата на конкретната ситуация. ОЛАФ следва да предоставя информация за причините, поради които едно разследване не е приключило в рамките на 12 месеца, което е предвидения срок, и останалите е, срокове, всеки от които е 6 месеца. С доклада, който ни беше предоставен, комитетът констатира, че има разнородност в предоставената информация на надзорния комитет. Следва да отбележим 14% от предоставените доклади не са свързани с продължителността на разследването. Олаф не използва предварително определени аргументи, които да обясняват продължителността на разследванията. Има значителен брой причини, които не са достатъчно мотивирани, които не са достатъчно прецизни и следователно затрудняват аналитичната дейност на тези причини. Не е очудващо, имайки предвид трудността на разследванията, водени от ОЛАВ, основната причина, която се цитира е сложността. 60% от цитираните причини са свързани с сложността на разследването и комитетът не се очудва от това, че много случаите са достатъчно, са много сложни, било по схемата на измамата, било поради броят и типа извършители. Комитетът характеризира, следва да характеризира причините, те могат да бъдат вътрешни причини, промяна в разследващите стратегията, която е трябвало да бъде променена в хода на е, разследването има и външни, и вътрешни причини. Външните причини са, да речем, липса на съдействие от страна на държавите и органите, с които ЛАВ трябва да сътрудничи. Е, това може да е свързано и с економическия и политическия контекст в дадена страна, който да затруднява и следователно удължава разследването. за това предлагаме категоризация на причините, така че да се уточнят по-добре причините в рамките на един стратегически анализ и да се обясни продължителността на разследване. ОЛАФ, между впрочем, има и едно друго задължение, а именно да информира комитета за мерките, които трябва да предприеме и които възнамерява да предприеме, за да се ускори хода на разследването с оглед на предвидените срокове. По тази точка комитетът споделя гледната точка на ОЛАФ, че често в началото на едно разследване се знае, че то ще продължи повече от 12 месеца и следователно мерките, които имат за цел да я ускорят, така както е предвидено от регламента, не са унези, които са уместни за определени сложни разследвания. Комитетът посредством извършеният анализ, вие разполагате с детайлите на анализа към допълнението на доклада, трябва да има по-добра информация тогава, когато разследванията продължават повече от 12 месеца. И тази информация на комитета трябва да бъде все по-прецизна, така че да се знае колко гордо ще продължи разследванията. Що се отнася до перспективите, те са следните. Комитетът отбелязва това, което е, отбеляза генералния директор, а именно необходимостта комитетът да бъде по-добре информиран с фактическа и прецизна информация и информа... информация, имащ, отнасяща се до конкретни разследвания. Предприехме съвместна дейност за да информираме по по-еднороден начин комитета посредством определени предварително зададени данни. Ето това са няколко гледни точки. Стигам до втората част на това разследване пилотните инструменти. ОЛАФ въведе контролни инструменти, които говорят за реална воля да се постави под контрол продължителността на разследванията. Беш... Провеждат се срещи, на които се определят показатели, индикатори относно продължителността на разследванията. Комитетът е, констатира, че тези детайли не са били предоставени и ОЛАФ не използва доклада от комитета като, инструмент, като пилотен инструмент, който да дава възможност за е, това да се оценят е, трудностите пред усилията за бързо приключване на разследванията мисля, че добрата информация е много добър инструмент за целите на стратегически анализ. и да се уточнят причините за забавенията. Този контрол се прилага и по отношение на приключването на разследванията правят се анализи в края на разследването възоснова на параметри и индикатори. Целта е да се види дали разследванията са били водени без ненужно забавяне. По този въпрос разгледахме определен брой досиета, до които имаме достъп. Те сочат, че тези въпроси почиват на достатъчно добра информация, но не са мотивирани. Ето това е причината, поради които се оспорват разследванията. Един сложен въпрос е свързан с разпределението на ресурсите с оглед на сложността на досиетата. Въпросът е деликатен и труден и комитетът предлага на ОЛАФ да изгради това, което можем да наречем референтна рамка относно типът анкети, които срещаме многократно. На, по този начин можем да планираме ресурсите с оглед на типа разследвания и типът данни и разследващи действия. Следва да се подчертае, че ОЛАФ прилага активни мерки, за да се намали, да се намали забавянето чрез подобрено взаимно сътрудничество. Предвиждаме и мерки, които са свързани с по-доброто използване на ресурсите. Надзорният комитет е информиран, че мерките предвидено директора се прилага и би трябвало да дадат резултати за разследванията, които започнаха през, 2013 и 2014 година. Препоръките в това становище са свързани с подобряване на информацията на надзорния комитет, така че да се предоставя по-релевантна информация на институциите, от друга страна да се оптимизират инструментите за вътрешен контрол, които ОЛАФ е започнал да прилага в рамките на своята организация. Благодаря, казва председателката. Следващият. Госпожо председател, уважаеми заместник председатели, членове на Комисията по бюджетен контрол, нека първо да ви благодаря, че ме поканихте да представя годишния доклад за тази година. Нека като докладчик да ви информирам по това въпроса. Първо, след препоръките на надзорния комитет. През феврари миналата година надзорния комитет започна, взе решение да следи как се изпълняват препоръките му към ОЛАФ. Надзорният комитет събра на едно всички препоръки, издадени от 2012 година насам, за да улесни отчетната дейност на Олаф. Е, през май и през юни Олаф бе поканен да коментира. Надзорният комитет сметна, че е, отговорите са незадоволителни и заяви това на 17 декември миналата година. Олаф отговори критикувайки липсата на последователна методология, е, липсата на диалог, липсата на е, зачитане на препоръките, направени от Олаф и след изложената критика на 26 март надзорния комитет отхвърли критиките в своя отговор и призова Олаф да се придвижи напред. Бяха направени подробни коментари по всички препоръки и генералният директор на Олаф бе призован да продължи техническите срещи по темата. Много е важна тази тема, това е ясно, има сериозни препоръки в страна на институциите. На 30 март надзорния комитет изиска подробен отговор на всички препоръки и изиска те да бъдат обсъдени на 30 март на техническата среща на 22 април Лав отговори и информира надзорния комитет, че няма как да отговори на тези въпроси, защото надзорния комитет от 20 27 март до 1 април е предал а, а, два коментара и, три, и два искания за отговор на ОЛАФ а, изиска се отлагане за по-нататъчна среща. Генералният директ на ОЛАФ не предложи нова среща нито, а, и нова дата а, за крайния срок за предаване на отговор от страна на ОЛАФ. Крайното ни заключение е, че вече 6 месеца нямаме задоволителен отговор от Олаф. Междувременно, за да улесни работата на Олаф, утре надзорния комитет на своето пленарно заседание възнамерява да обсъди а, препоръките и се надяваме, че ще продължим а, по един а, плодотворен, полезен начин от тук нататък. След това, що се отнася до ефективността на ОЛАФ, надзорният комитет изготви анализ на ефективността на ОЛАФ възоснова и на някои вътрешни данни, предоставени от страна на ОЛАФ. се заяви, че някои разследвания са завършени по-бързо, но реално Нашето заключение е, че това е тази, тази статистика излиза поради е, нововъведен метод за изчисление на сроковете. Реално надзорният комитет е обвинен, че е е прочиствал статистическите данни. А, това, което не е, нещо, което не е вярно. А, напротив, понятието проучистени статистически данни а, се намира в документите подадени от ОЛАФ. Новия метод на изчисление показва, че разследванията се извършват по-бързо. На страница 10 от становище 5 2014 година ще намерите подробна информация. Този документ е горе-долу в средата на документа, който имате в розово тази графика, изготвена от Олаф, показва оптимистичните данни, представени на обществеността и реалните вътрешни данни, зелената линия. Тоест, положението в Олаф ясно, очевидно се влушава след 2010. След това на 14 страница от същата част на документа виждате малко повече подробности за тези години. На вас, е, членовете на Европейски парламент, остава да е, е, извлечете заключения от документите, които сме изготвили. Благодаря. Благодаря за вниманието. Ja, <clears throat> Frau Vorsitzende, danke schön für die Einladung und möchte auch noch an Госпожо председател, благодаря за отправената към нас покана. Нека и аз от своя страна кажа няколко думи за нашия доклад по въпросните 423 разследвания. Още през 2013 година започнахме работа по този въпрос – Статистическите данни, с които разполагахме, както информацията, която получихме, показаха, че трябва да помислим по въпроса за независимостта на ОЛАФ. Както знаете, Съгласно правилника на ОЛАФ, разследванията следва да започнат и приключат в рамките на 12 месеца. Директорът на ОЛАФ не може самоволно да взема решения за тяхното удължаване. Съдът на Европейския съюз освен това постанови, че Олаф може да започне разследване единствено ако предварително е ясно, че има достатъчни основания за това. Тоест, че подозренията са достатъчно основателни. Продължение на година и половина се водеха много ожесточени спорове за приключването на разследванията. В момента, в който приключихме работата по наш, нашия отчет за дейността, получихме информация, съответните документи само по част от разследванията. Тези документи потвърдиха и становището, на което вече бяхме застанали, въпреки че информацията не беше достатъчна. Надзорният комитет не намери нито един, нито един документ по тези общо 41 разследвания, който бихме могли да окачествим като анализ или оценка. Само по отношение на 6 разследвания установихме, че е бил направен анализ на финансовите последици. Мисля, че би трябвало Логично би било да допуснем, че една служба, която защитава финансовите интереси на Съюза и неговите граждани, би следвало да направи оценка и на финансовите последици но само в 6 от общо 41-то разследвания, по които получихме документи, имаше документи подобни на такава оценка. не установихме наличието на документи, в които да се постановява, че има достатъчни основания за започването на разследване. Важна е съдебната практика на Европейския съд. Според мен тя е решаваща, тъй като в един момент ще окаже въздействие върху баланса между законодателната и изпълнителната власт. Няма нужда да ви обръщам внимание на това в качеството ви на депутати. Има примери за това от редица политически системи. но още през 2012 година Съгласно действащите правила, дори откриването на разследване от страна на ОЛАФ би могло да доведе до преустановяването на дейността на някои стопански субекти. А ние не можем да изчислим точния размер на економическите последици от започването на едно такова разследване. Това е извън нашите компетенции. Но можем да си представим какви са последиците за отделни лица, за отделни служители на комисията, дори от самия факт, че се започва разследване от страна на Олаф. Това бе всичко от моя страна. Нашият председател вече даде обща оценка на работата ни през 2014 година. С удоволствие ще отговоря и на вашите въпроси. Благодаря на представителите на надзорния комитет на ОЛАФ за много важния отчет за дейността им. Запознах се с доклада, както и с всички ваши становища. Установявам, че ни обръщате внимание на три скандала. Първо, законодателят редовно е бил заблуждаван, тъй като са били манипулирани статистическите данни. Трябва да си признаем, колеги, че чисто и просто са ни лъгали. През 2012 година се твърдеше, че средната продължителност на разследванията е 17,3 месеца, но всъщност реалната им продължителност е била 32 месеца. През 2013 година съответната стойност е била 26,8 месеца. Съответната реална стойност. Аз самата се опитах да направя свои изчисления, което не бе лесно, но успях, установих, че през 2012 година средната продължителност на разследванията също е била 32 месеца. Когато биват лъгани национални парламенти, то от това проистичат много тежки последици. Нека видим дали ще проистекат тежки последици от факта, че сме били лъгани и ние. Загрижена съм и във връзка с регламента за ОЛАФ. Не знаех наистина, че има толкова много неясноти във връзка с мандата на надзорния комитет. Оставам с впечатлението, че сте обект на турмоз, че се саботира работата ви. Слушайки онова, което изложихте днес, не бива да се примиряваме с това, тъй като вие сте единственият орган, който може да упражнява контрол върху Олаф. Бяхте създадени именно с тази цел – следва да упражнявате контрол във връзка с вече приключени разследвания. След като разследванията вече са приключили, трябва да може да имате достъп до информация по тях. И наистина съм потресена, че не всички са на това мнение. Искани се Олаф да е независим Искаме да е независим, що се отнася до разследващата част от дейността му. Но след приключването на разследванията, Олаф е длъжен да предоставя информация. Независимостта на Олаф не предполага непредоставянето на информация, не предполага и неприемането на критика от негова страна. Много се радвам, че заявихте, господин председател, че независимостта предполага и приемането на критика. Радвам се, че казахте това, тъй като генералният директор на ОЛАФ показа, че не приема критика. Критика от страна на медиите или от страна на Европейския парламент, позовавайки се на независимостта на Олаф. Но независимостта на Олаф в случая не бива да е аргумент. Имаме интерес от това Олаф да е независим, но това не означава, че трябва да му позволяваме да действа така, както действа в момента. Първо, били са заблуждавани законодателните органи. Второ, на лице са и незаконосъобразни действия. Имам предвид 432 разследвания. Започнати са разследвания срещу стопански субекти, за които е имало много сериозни последици. Те не са могли да продължат дейността си Наистина е потрясаващ фактът, че не е имало предварителен анализ. 80% от финансовите щети са причинени по разследвания във връзка с структурните и сълскостопанските фондове. При 50% от случаите, от разследванията продължили повече от 12 месеца, е имало предварителен анализ на финансовите последици. Могат да проистекат много тежки финансови последици за редица стопански субекти. Благодаря ви за извършената от вас работа. За нас тя е много важна. Спряхте се върху редица проблеми във връзка с статута на членовете ви, с статута на секретарията ви. Трябва най-малкото да предприемем нещо във връзка с тези проблеми, като ще трябва да се концентрираме най-вече върху генералния директор. Господин Сарвама е първият записал се за изказване. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много на уважаемите членове на, комисия, на надзорната комисия. Днес е тъжен ден, много тъжен ден, но е и важен ден. Доклада, с който се занимаваме, съвсем не е обичаен доклад за Европейския съюз. Доста е впечатляващ. Нека да се спра на основните му елементи, които трябва да бъдат повторени поне няколко пъти. Аз съм координатор за НП в тази комисия и ще използвам е, възможността да го направя. Първо, що се отнася до наблюдението. Според комисията под надзора, Олаф нарушава процедурното право, така както то се определя от юриспруденцията на Съда на Европейските общности. Това въжи и за дела от 2012 година насам ОЛАП не, не събира предварителна информация за по-голямата част от делата. Не е имало оценка предварително. Второ, приоритетите за разследване за 2015 година отново ОЛАФ е в нарушение на регламент 883 от 2013 година. Генералният директор на ОЛАФ не е излязъл с насоките приложението на принципите за подбор, проистичащи от регламент 883, а именно ефективно използване на ресурсите, пропорционална субсидиарност и добавена стойност. И вместо да се преразгледат финансовите показатели, за да се адаптират те към действителността на разходите, той на практика ги е премахнал изцяло. Номер 3. Отново в нарушение на регламент 883. Надзорният комитет обръща внимание на комитета за приложението във връзка с независимостта на функционирането на секретарията на надзорния комитет, който все още продължава да е под изключителния контрол на генерална дирекция ЛАФ. След това, по отношение на случая с използването на специални е, техники за събиране на информация, е, ОЛАФ не взема преди препоръката на надзорния комитет, а всъщност ОЛАФ не е длъжен да вземе предвид е, препоръката на който да било друг, освен на надзорния комитет. Изглежда, че е, ОЛАФ сам по себе си потвърждава, некомпетентността, обвинението в некомпетентност. Една цяла година по-късно, обаче няма последващи действия. И то е, това е три години след случилото се. Така че цялата глава за наблюдението показва сериозни проблеми които е, са симптом на един огромен проблем. Ако това беше една агенция, ако беше европейска институция, нашата парламентарна комисия а, е, никога нямаше да я освободи от отговорност, дори и след предаването на допълнителна информация 6 месеца по-късно, защото не, не гледаме случилото се миналата година, преди 6 месеца. като цяло. Определението за ролята на надзорния комитет е основен елемент тук. Все още тази роля не е напълно определена. Трябва да решим този въпрос веднъж за винаги. По-настоящем надзорния комитет – не разполага с ясно определени правомощия, които да могат да му позволят да извършва пълноподробна и пълен и подробен и независим надзор на дейността на ОЛАФ. И така, в заключение, от прочетеното в този доклад, от изложението днес, става ясно, че трябва да разгледаме много внимателно протоколите и да се прочете всичко, което е казвал генералния директор на ОЛАФ за разкриването и закриването на, на работа по определени дела и по-конкретно от тези 223 дела, започнати в един и същи ден. И генералният директор трябва да потвърди, че не е подвел която е да било от компетентните власти, що се отнася до статистическата информация за дейността на ОЛАФ. Аз лично смятам, че тук вече не може да се говори за лов на вещици, а, въпреки че а, тези думи бяха използвани. Мисля, че от тук нататък генералният директор просто не може да се ползва с доверието на компетентните власти. Благодаря. Nächster auf der Rednerliste ist der Kollege Staes. Danke, u, voorzitter. Um... Благодаря, госпожо председател. Колеги, да трябва да отчетем, че петимата членове на надзорния комитет не са просто дразнещи разследващи журналисти, нито пък дразнещи активисти от някаква неправителствена организация, нито пък членове на еврокритична група в Европейския парламент. Ако погледнете годишния доклад, ще видите, че това са хора от високо качество, с висока репутация – които са били натоварени с извършването на конкретна дейност в надзорния комитет. Те получават скромно възнаграждение, работят при пълна независимост, но са изпълнени с решителност и мисля, че си, върши, че си върши работата обективно. Този годишен доклад не е първият. И преди сме гледали годишни доклади, които повдигат едни и същи въпроси. Очевидно взаимоотношението между надзорния комитет и сегашната генерална дирекция на ОЛАФ са много трудни и не са се подобрили, независимо от всички обещания, които чухме от генералния директор – Колегите, които са с по-дълъг стаж в парламента, помнят срещата през 2014 година, малко преди изборите. Помните среща с комисария Шемета и членове на комисията, на, на комисията по бюджетен контрол, членове на надзорния комитет – и като че ли посланието там беше, че има сближаване, ще има диалог и нещата ще се подобрят. Но, четейки този доклад, виждам, че това не се е, е случило и съм е, съгласен с е, господин Саварма, той е координаторът на най-голямата група в парламента. Ще се спра на четири въпроса, но преди да се спра на тях ще кажа следното – аз мисля, и това е мое мнение, че ако има критика срещу работата на ОЛАФ и ако ние критикуваме, то е защото съсредоточаваме върху ролята на генералния директор и неговите съветници. Критиката ни няма нищо общо с хората, които работят много усърдно. В Олаф има хора, които си вършат работата добре. Е, те работят целенасочено, само че наш... дейностите, които трябва да бъдат предприяти, са срещу ръководството на ОЛАФ. Сега това, което беше казано за реорганизацията на ОЛАФ през 2004 година и факта, че са били открити 430 дела с едно решение – и в годишен доклад 3 има коментари за липса на оценка, неспособност за оценка, липсата на следа на извършена оценка. И генералният директор според един документ просто не е обърна внимание на това. Не можем просто да седим с кръстени ръце. Що се отнася до надзорния комитет, ОЛАФ и взаимоотношенията, в годишния доклад е казано много по доста откровен начин. Аз мисля, че това е хубаво. Едно от нещата, от които е, изхождаме, че ние сме еди, единият законодателен орган, който обръща внимание на правните гаранции и е, следи за укрепването на ролята на ОЛАФ. Е, искането в този смисъл трябва да бъде спазено от нас. Надзорният комитет на ОЛАФ като че ли все още му е трудно да получава достъп до делата. Крайно неприятно е, че генералният директор през май 2014 година по ангажимент да предоставя годишен преглед на надзорния комитет за оплакванията, продължителността на преработката е 14 месеца по-късно. В годишен доклад чуваме, че нищо не е предоставено. И тук и това е въпрос, който следва да повдигнем в разговорите ни с генералния директор и с, с комисария Георгиева. По-нататък, казаното от господин Саварма за телефонните разговори, надзорния комитет е пределно ясен. Олаф няма компетенции. Тук има двама главни прокурори в надзорния комитет. Те, те имат експертни знания по този въпрос. В Олаф има и хора, които имат правна квалификация. И ние трябва да направим така, че тази препоръка да се е, спази. Генералният директор обаче я пренебрегна. Продължителността на разследванията правилото е 12 месеца и има липса на, е, на съдържание по определени дела. Е, трябва и тук да е, извлечем своите заключения. По-нататък проблема с статистическите данни. Аз не казвам, че има манипулация, председателката говори за лъжи, господин Саварма говори за подвеждаща и заблуждаваща информация. Това са думи, които използваме и не можем. Принудени сме да ги използваме с оглед на това, което се случва. Що се отнася до сътрудничество между надзорния комитет и генералния директор. Чувам, че 72% от препоръките на надзорния комитет и това е комитетът, който е натоварен с това да гарантира, че важна служба като ОЛАВ да работи по демократичен начин, 72% от препоръките не са спазени и по много от делата не са били предприяти последващи действия. Нищо не можем да кажем, защото не са били предприяти необходимите действия. Очевидно това не може да се търпи повече. Накрая административното състояние, статута на надзорни комитета и секретарията. Беше казано, че секретариатът играе подчинена роля спрямо генералния директор на ОЛАФ. Аз подкрепям въпросът повдигнат в годилния доклад, а именно отдел на бюджет, отделен бюджетен ред за този секретариат. Но също така и е по отношение на сметната палата и назначаването и оценката на служителите в секретарията на надзорния комитет. Трябва да гарантираме пълна независимост. Това не е така в момента. Трябва да извлечем своите пулки. Основните проблеми, както беше изложено от надзорния комитет, е, че има сериозно разминаване между становищата на надзорния комитет и генералния директор относно ролята на комитета. Ето това е проблемът, който доведе до години лошо управление и ужасни взаимоотношения. И наша задача в парламента е да гарантираме добър надзор и не можем да оставим нещата във вида, в който са. Водим опоредна дискусия по годишен доклад и е необходимо да се проведат разговори, разисквания с генералния директор, но следва да поискаме сметка и от комисията и комисаря Георгиева, защото в нейното изложение влиза контролът върху ОЛАФ. Докладът говори за спешна потребност от действия. Госпожа Ела Сендер има думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред много съжалявам, че разполагаме с толкова малко време за разисквания. Е, щеше ми се да имам повече време да прочета повече предварителна информация. Малко прибързано проведахме този разговор и вие, госпожо председател и господин Стас, е, казаха, че трябва да се срещнем с генералния директор и не знам дали Олаф е поканен на това заседание. Не ми се иска да говорим зад гърба на човек, който не присъства. Той трябваше, генералният директор трябваше да е тук, за да може да отговори. Сега да се спра на предисторията, тя е задължителна. Искам само да ви напомня за какво говорим. Олаф и надзорният комитет на Олаф. В миналото, когато идваше господин Брунер от Товав, господин Лопес в надзорния комитет, те искаха достъп до някои от делата и въпросите. Но по това време обвиняваха надзорния комитет, но след това нещата се промениха. И председателката помни, че имахме нужда от кодекс, от етичен кодекс, за да се гарантират правата и задълженията на органите, които биваха проверявани. Мисля, че това трябва да си го припомним. Понякога ние използваме ОЛАФ, понякога го използваме и не винаги го използваме както трябва. Задачата на надзорния комитет винаги е била да гарантира независимостта на ОЛАФ. Задачата му обаче е да защитава ОЛАФ, а не да го напада през последните години. Те се нападат един друг. И този комитет трябва да бъде част от ОЛАФ, да, знам, господин Стас, че има известен конфликт на интереси. И има двама души, които са в надзорния комитет. И имаше и някои трудности и напрежения, но това няма нищо общо с гаранцията за, то, за това, че надзорния комитет ще бъде част от това. В противен случай никой няма да има достъп до доклада. Всичко това е част от е, това странна, е, тази странна креатура ОЛАФ. Говорим за Европейска прокуратура, но надзорният комитет е, на ОЛАФ ще има по-малък достъп, ако създаде прокуратурата. Става дума за взаимодействие с лица, които предизвикват проблеми с институцията господин Пести, моята надежда е, че ще успеем с помощта на парламент, аз съм готова да помогна, да изградим отново тези взаимоотношения. Тези нападки, тези лични нападки никак не ми харесват. Не знам дали надзорният комитет се е занимал с изтеклата информация преди време. Знаем, че поне един доклад изтече. Искам да знам, защото вътре се съдържали много важни поверителни данни и някой имал достъп до тях. Друга тема, която възникна, работим от доста години по този въпрос – и това е дали предоставяте информация на гражданите за доклади за минали периоди. В миналото по тях е било взето решение, но сега те се предоставят на гражданите все едно, че са нещо ново. И пообърнах се към омбудсмана, когато става дума за прозрачност, и аз съм за каталог от доклади. Трябва да се обясни, че тези доклади са били използвани в миналото и ОЛАФ не може да ги използва по този начин. Искам да попитам дали ОЛАФ е дал отговори в жълтата част на документа. Има една централна колона, в които са дадени отговорите на ОЛАФ – не съм запозната с всичките им отговори, с всичките им мнения и аз бих искала да ги прочета. В заключение, вие повдигате въпроса за разглеждане на конкретни отделни дела. Мисля, че това иска пространен дебат. Надзорния комитет има конкретен мандат да гарантира независимостта на ОЛАФ – е, спрямо други институции. Сега се оказваме в ситуация, в която ОЛАФ е на подсъдимата скамейка. Не става дума за политически решения, но всички решения влияят върху нас, защото генералният директор представлява всички работещи в ОЛАФ и в някои случаи ние повтаряме някои от историческите проблеми на ОЛАФ. Е, препоръчвам при подбора на новите членове на ОЛАФ да бъдат привлечени професионалисти, които са напълно независими и неутрални, които нямат нищо общо с ОЛАФ. Аз мисля, че имаше голям брой институционални въпроси, които влияят върху възможността ОЛАВ да си върши работата, както и върху възможността на надзорния комитет да си върши работата. Госпожо колега, ще взема отношение, тъй като се обърнахте към мен. Мисля, че присъстващите тук представители на надзорния комитет не могат да вземат отношение, тъй като са участвали в процедура по избиране на генерален директор. Не поканихме генералния директор на ОЛАФ, господин Кеслер, поради простата причина, че последния път, когато разговаряхме с него, това не бе едно особено положително преживяване, но мога да ви уверя, че ще разговаряме с него. Ще разговаряме и с заместник-председателя на комисията, госпожа Георгиева. Вече от 11 години следя работата на ОЛАФ. И онова, с което разполагаме днес като информация, няма нищо общо с миналото. Затова Нека се запознаем с предоставената ни днес информация, нека я обсъдим. Ще я обсъдим и с господин Кеслер. Следващият записва се за изказване господин Де Йонг. Благодаря, госпожо председател. Искам да се извиня, тъй като не можах да изслушам всички изложения в началото. Закъснях поради проблеми с транспорта, но се запознах с годишния отчет за дейността на надзорния комитет и слушах и част от изложенията и наистина съм потресен. Има наистина проблеми с взаимоотношенията, с царящата атмосфера като че ли се движим в кръг и няма никак да е приятен разговорът, който ще проведем с генералния директор. Може всъщност имам чувството, че ще разговаряме с него до безкрайност, без резултат. Правили сме това и през изминалите години. Мисля, че трябва да обсъдим проблемите на ниво комисия, колкото се може по-скоро. Колкото се по- се може по-скоро трябва да разговаряме с представител на комисията. Ако продължи това отлагане, то ще трябва да обсъдим с комисията последиците за бюджета за 2016 година. Не можем да продължим да се движим в кръг и да си говорим до безкрайност. Бе упоменато първо, че парламентът е бил заблуден – ако подобно нещо се случи в Холандия, то тогава ресорният министр просто ще бъде освободен от длъжност. Мисля, че комисията носи отговорност за това, че парламентът е бил подведен. Въпросът е много сериозен. Мисля, че трябва да разговаряме най-вече с ресорния комисар. Въпросът спада към нейните компетенции. Абсолютно недопустимо е предоставянето на заблуждаваща информация на парламента. Имало е и подадени сигнали за нередност. Тези сигнали са били подадени на надзорния комитет. Според нас подаващите сигнали за нередности трябва да бъдат обект на закрила, тъй като предоставената от тях информация може да доведе до установяването на измами. Ако има проблеми с дадено разследване и сигнал за това е бил подаден от дадено лице, то Олаф би трябвало да приветства тази информация, би трябвало да се възползва от нея. Но установявам, че Олаф просто е заявил спрямо надзорния комитет, това не ви влиза в работата, с което разискванията са приключили. Това не говори за нормално протичаща комуникация. Олаф се опасява от намеса от страна на надзорния комитет по отделни разследвания, най-вече по разследвания, които още не са приключили. Това е въпрос, който можем да обсъдим с комисията, но самият факт, че не се взема на сериозно информацията, предоставена от отделни лица, информация за нередности, вече е достатъчно тревожен, поне според моята политическа група моята група. Освен това, проявява солидарност към надзорния комитет. Наистина, съжалявам, че тук в Комисията по бюджетен контрол няма консенсус. Имам предвид казаното от госпожа Аяла Сендер. Благодаря надзорния комитет за предоставената информация. Както знаете, моята политическа група е нова. Ето защо ние имаме нужда от цялост от цялостна информация, за да можем да направим оценка на дейността на ОЛАФ. Проблемът е, че в момента има много съмнения и много въпроси към Олаф, но тук няма никой от Олаф, който да реагира и да отговори. Това, което каза господин Савърма и колегата Стай, всички останали са неща, с които съм съгласен, но не мога да имам пълно доверие на това, което казват, нито пък на целия доклад. Бих искал да имам възможност да разговарям с някого от комисията и да задам въпросите си. Бяха отправени сериозни обвинения по въпрос, който е много важен, като за въпроси, свързани с защита на финансовите интереси, трябва да сме много внимателни, когато говорим по тези въпроси. В настоящия момент аз като нов депутат не разполагам с възможността да направя обективен анализ. И имам много въпроси, но бих искал да имам възможността да задам тези въпроси на Олаф. Благодаря. Госпожа Шмидт, благодаря, госпожо председател. Нека предварително изтъкна няколко неща. Аз лично нямам опит с Олаф, затова за мен темата е много по-интересна, може би, отколкото за колеги, които по-дълго работят тук. Показаното от госпожа Яла Сендер и на мен не би ми се искало да се стигне до Олаф 2. Показаното от колегите от надзорния комитет. Наистина оценявам вашата искреност, тъй като не винаги сме свидетели на подобни изказвания тук в парламента. Искам просто да мога да разчитам на работата на Олаф. Не искам аз самата да съм принудена да извършвам разследвания, да вляза в ролята на детектив. Искам да съм сигурна, че от действията на Олаф проистича полза за мен, Искам също така да знам, че се упражнява надлежен контрол, че не се прикрива нищо, че не се прибягва до нечестни методи. Искам да задам три въпроса. Как да се справим с безумието, за което ни докладвахте днес? Какво можем да предприемем, за да се подобри положението и от чия помощ ще се нуждаем, за да можем да направим така, че Олаф да изпълнява вменените му задължения, да направим така, че и колегите от надзорния комитет да изпълняват възложените им функции. Благодаря, господин Новаков. Благодаря, госпожо председател. Ще се присъединя към казаното от господин Сарвама. Наистина тревожни бяха фактите, които той упомена. Чул съм различни становища за ролята на надзорния комитет. Някои смятат, че той следва да опазва Олаф, други смятат, че следва да го критикува. Аз пък смятам, че надзорният комитет трябва да е обективен, тъй като в крайна сметка става дума за средствата на дънакоплатците. Цитираха се приети правила. Цитираше се регламентът за ОЛАФ. Ако се нарушават тези правила, ако се нарушава регламентът, това е не само тревожно, това е огромен проблем. Ако парламентът съзнателно е бил подвеждан, ако му е била предоставена невярна информация за дейността на ОЛАФ и нейната резултатност, то мисля, че сме изправени пред огромно предизвикателство. С интерес ще следя по-нататъчните действия на надзорния комитет. Очаквам и разяснения по казаното до тук днес. Няма много голям опит тук в Комисията по бюджетен контрол. Това ми дава известна свобода Гражданите заслужават защита на финансовите си интереси. Това е една от основните функции на ОЛАФ. Освен това, те разчитат на нас, що се отнася до упражняването на контрол. В случая са на лице огромни проблеми. Бил е подведен парламентът. За това и трябва да предприемем последващи действия. Трябва да зададем някои въпроси. Не искаме да саботираме работата на някои институции, но може да се стигне до това, ако има някои тежки, сериозни проблеми с тяхната дейност. Господин Гайер, уважаеми колеги, всички, може би, сте гледали един американски филм, в който един циничен говорител по телевизията преживява един и същи ден, ден след ден. И понякога имам чувството, че тук се случва същото. Няма да се спирам подробно върху тежките проблеми, пред които е изправен надзорният комитет. Ще направя едно предложение във връзка с процедурата. Вече в продължение на час и 15 минути на открито заседание обсъждаме тежки упреци, отправени към Олаф и същевременно отправяме тежки упреци към този орган. С това още повече вредим на репутацията му. Инги, ти каза, че не си поканила за разговор генералния директор на ОЛАФ, тъй като опитът ти с подобни разговори в миналото не е бил положителен. Моят опит показва, че след като сме разговаряли с господин Кеслер, някои неща са се оказвали не чак толкова неясни, колкото са ни се стрували в началото. Какво предлагам сега? Не мисля, че ни е от полза в продължение на повече от час колегите да повтарят едно и също и след това господин генералния директор да има 20 минути за отговор. Нека още веднъж обобщим съдържащото се в годишния отчет за дейността на надзорния комитет и изискаме от господин генералния директор да вземе отношение в писмена форма. Ще трябва да изискаме от него в писмена форма да вземе отношение и по обвиненията в нарушение. И тогава, след като сме се запознали с отговора му в писмена форма, ще можем да продължим и разискванията. Колегата Пирински. Благодаря, госпожо председател. Сигурен съм, че всички присъстващи тук ще се съгласят с това, че сме изправени пред два вида проблеми. Първо, проблеми по същество. Обсъдихме ги когато обсъдихме и съдържанието на доклада. Възможно е по-голямата част от информацията в него да е достоверна. Има и проблеми, свързани с процедурите. Аз не мога да разбера как е възможно да се провеждат подобни разисквания, като се дава възможност да вземе отношение само на едната страна. Наистина не разбирам. Опитът от подобни разисквания в миналото е довел до обезверяване, до други отрицателни емоции, но това няма никакво значение. Както каза господин Сарвама, Става дума за изключително важно заседание, за изключително важни разисквания, тъй като обвиненията са изключително тежки. Не знам защо вие като председател сте избрала този подход към провеждането на разискванията. Ще ви отговоря. Когато изготвяхме дневния ред, все още не знаехме в какво се състоят обвиненията, не се бяхме запознали и с годишния отчет на надзорния комитет. Знаехме само, че този отчет вече е изготвен и че ще трябва да го обсъдим. Затова и предвидихме той да бъде обсъден с нашата комисия, без да каним генералния директор. Защо трябва да се кани на разговор с обекта, който е обект на надзор? Известни са становищата на надзорния комитет. Те са в приложението към годишния отчет за дейността. Ще продължим работа по него. Има някои въпроси, които трябва да обсъдим спешно с генералния директор. Как протичаха разискванията до тук? По време на разискванията до тук се поемаха много ангажименти, като че ли се въртяхме в кръг, поне това е моето впечатление. Като че ли става дума за две страни, които се борят една срещу друга, но не това е предвидено в правилника за дейността на ОЛАФ. Не така е уредена там ролята на надзорния комитет. Надзорния комитет разполага с конкретен мандат, за чието изпълнение е поел ангажимент. Не става въпрос за това на чия страна сме по-склонни да вярваме. Разполагаме с годишния отчет на надзорния комитет. В него се констатира, че Олаф е допуснал много сериозни пропуски, че е извършил нарушения Продължителността на разследванията бе и въпрос, който бе визиран в годишния доклад на генералния директор. Там той отчете постигането на много значими успехи, но и явно тази констатация се основава на неверни статистически данни. 423-те разследвания, за които говорим, се упоменават и в доклада на генералния директор. Ясно е за какво става въпрос, колкото и да ни е неприятно. Сега въпросът е какво да предприемем по-нататък. Господин Сарвама. Благодаря, действително. Доста тежък ден е днес. И аз съм не по-малко фрустрирана от това. Първо, много тежки са обвиненията, които се повдигат. Ние сме тук, за да обсъдим комис... Е, доклада за работата на надзорния комитет. В доклада не виждам обаче каквито е да било наблюд... Е, обвинения. По-скоро виждам е, набор от факти и различни възможности генералният директор да отговори на въпроси, които са му били поставени от надзорния комитет. Да се даде справедливо шанс на генерал директор да отговори. Ами той е имал възможност да отговори. Той всъщност е отговарял вече. И нашата цел днес тук е да обсъдим доклада. Отново, що се отнася до а, твърдението, че тук обсъждаме неща зад гърба на генералния директор. В крайна сметка заседанието е открито, публично и може да бъде следено. И аз съм сигурен, че в момента се следи внимателно. И накрая за обвиненията, колеги, нека да не говорим за обвинения. Аз много внимателно подчертах, че не правя обвинения. По-скоро призовах да разгледаме внимателно протоколите за публичните изказвания на господин Кеслер във връзка с неговите изказвания за а, новооткритите а, дела и за закритите дела. Може би а, трябва да се върнем да, да чуем записа от нашето заседание за да видите, че това е вярно. Тук не се хвърлят обвинения и не това е нашата задача. Напълно съм съгласен с председателката, която заяви, че това не е а, възможност да играем а, роля на рефери и да се чуят всички, които са за и всички, които са против, но тук не става дума всъщност за а, личности. Става дума за функционирането на европейските институции и то не коя да е институция, а у нас институция, която се занимава с грижата за правата на гражданите, на институциите и за това как, и с това как се разходват средствата на данакоплатците. Благодаря. Госпожа Аяла Сендер има дума. Bueno, yo en primer lugar no se trata... Първо, тук не говорим за господин Кеслер, говорим за Олаф. Надзорният комитет е надзорният комитет на Олаф, а не на някое случайно ведомство. Говорим за прозрачност, нашето заседание се излъчва, европейските граждани имат право да знаят какво се казва за институция като Олаф от а, собствения и надзорен комитет – надзорния комитет, който има за цел да защитава независимостта на Олаф, а не да го напада. Подчертавам го, макар че вече беше казано. Важното е да работим заедно и да защитаваме и правата на онези, срещу които има разследвания от страна на Олаф. Тук говорим за институция, не за господин Кеслер. Господин Кеслер е директор на една институция – а, говорим за институцията, не за господин Бош, господин Броше или а, който е да било друг. И затова тук настоявам в протокола да се и запиша моето възражение, че директорът на Олаф не е поканен на това заседание, защото в един съд, ако се повдигат обвинения или ако щете списък от факти, свързани с дейността на някого, тогава ам, представителят на тази институция трябва да има право да отговори. В очите на гражданите всъщност е, става ясно, че ние тук не сме поканили е, и двете страни. Е, и аз разбрах едва днес след обед е, какво се случва и какъв доклад ще обсъдим. Трябвало е този доклад да ни бъде изпратен по-рано, за да планираме заседанието си. И задължително е трябвало да сме поканили някой тук на заседанието от името на Олаф, за да отговори на повдигнатите обвинения. Аз също бих искала да повдигна някои въпроси. Да Бих искала да повдигна някои въпроси. Говорим за специалния доклад на Сметната палата, госпожо Гресле, нали говорим за прозрачност? Ми дайте да прилагаме прозрачността към всички. Нека гражданите да могат да си дадат да представа за това как стоят нещата и да е балансирана представа. Тук чуваме за твърдение за една институция без директорът ти да има възможност да отговори петък, преди седмицата на пленарните заседания в Страсбург, докладът беше изпратен на всички депутати. Тоест, преди почти две седмици. А, докладът беше на разположение, аз нямах възможност да го прочета по-рано, прочето го едва този уикенд, а, нямах никаква възможност, но тъй, че докладът е бил на ваше разположение, всички сте могли да се запознаете с него и разбира се, би било по-добре да обсъдим тази тема с генералния директор. Опасявам се обаче, че генералният директор изглежда не представлява част от решението. За това утре ще се обърнем към госпожа Георгиева и може би е добре а, при закрити врата да обсъдим а, темата с нея днес. А, и тя да направи изявление по темата. Тъй иначе и днес ще имаме възможност да се срещнем с нея. Нека сега да дам думата на председателя на надзорния комитет, господин Пьозди, за заключителни коментари. Well, I'm, <clears throat> I'm not sure that I'm able to, to sum up. The... Няма да ми е лесно да обобщя. Докладът е дълъг. Надявам се, че нещата са ясни, но има няколко важни въпроса, на които искам да се спра и след това колегите ми могат да продължат да... Господин Дълво искаше да добави нещо. Първо, що се отнася до процедурите не в Европейския парламент, а що се отнася до надзорния комитет, имаше един въпрос на госпожа Яла Сендер. Ние сме предали становищата си на Олаф и Олаф е имал възможност да реагира. На вебсайта на Олаф, защото едно от нещата, които се подобряват в момента е процедурата по консултиране. Това се случва в договореност с Олаф. Някои от отговорите на Олаф не са повторени там, но са на разположение на вебсайта на ОЛАФ, така че всички могат да ги прочитат на вебсайта на ОЛАФ. Малко се безпокоим поради това, че няма последователност в методологията за това, кои отговори на ОЛАФ са включени в доклада и кои са публикувани на нашия вебсайт. Но процедурата е направена по-ясна. ОЛАФ винаги има възможност да публикува на своя вебсайт отговорите, ако става дума за публична информация, а ако не, са, не е публична информация, той ни се предава ем, съгласно процедурите за осигуряване на поверителност. Има международни стандарти и за външен преглед на дейност на институции и съгласно тях поне този елемент се подобрява. След това надзорният комитет на второ място не се занимава с дела, които се разглеждат, разглеждат в момента. Неяснотата е свързана с темата, по която ние няма как да обсъдим, само я повдигаме като въпрос. Именно нашата цел е да гарантираме независимостта на ОЛАФ, но също времено трябва да прилагаме процедурни гаранции във връзка с разследванията. Има три елемента, а, свързани с това, с какво се занимава надзорната комисия и има нужда от повече яснота как да процедира тя. В първоначалния вариант на регламента нещата не бяха ясни. Тогава изглеждаше, че може да има опасност Европейската комисия да се намеси в някои елементи на разследванията на Олаф и за това беше създадена надзорната е, надзорният комитет, за да гарантира, че ще се запази независимостта. От там нататък обаче нещата законодателно се подобриха. Разбира се, ако има граждани, които виждат някои проблеми, те могат да се спрат е, на тях, да ни уведомят. Е, и ние работим по, тези, по тези теми, но времено, когато говорим за институции, е очевидно, че тези елементи не трябва да зависят от отделни лица, а трябва да бъдат становище на институции, тъй като говорим за много важни въпроси. Още нещо във връзка с твърдението, че има неясноти в някои части от законодателните актове, уреждащи дейността на надзорния комитет. В надзорния комитет работят добри юристи. Аз също съм юрист и е, да, действително някои от тълкуванията са а, спорни. Например, а, дефиницията за сериозни, за дела по сериозни нарушения. Има 33 такива дела а, във връзка с сериозни подозрения, а, но в последния регламент а, не се а, споменава фразата сериозни подозрения, а вместо това се казва подозрения и точка. Така че оттам нататък няма неяснота дали тази разпоредба е приложима или не. Нашата, нашето тълкуване е следното. Съдът в Страсбург, е, се е основал на собствената си юриспруденция и там е намерил това тълкуване. Разбира се, има някои а, нюанси тук. На четвърто място за статистиката. Два важни въпроса. От вас и от останалите институции зависи да си направите извода дали сте били подведени или не. Ние не сме казвали, не сме правили твърдени за това дали или не има подвеждаща информация. Разгледали сме статистиката, анализирали сме я и сме заявили а, своята оценка, именно, че а, статистическите данни не дават пълна картина на ситуацията. На второ място, нека да ви обърна внимание, че продължаваме да работим по статистиката Работим и по исканията от страна на ОЛАФ, искания подкрепени и от Европейската комисия. Ще продължим да работим по това и нашата дейност няма да са да спе до тук. За бъдеще трябва да имаме внимателно изявления, защото, вземайки предвид естеството на изслушването тук днес, Искам да ви припомня, че надзорният комитет на ОЛАФ има и правна роля там, където може да има обвинение срещу управлението на ОЛАФ, т.е. трябва да направим всичко възможно да запазим своята неутралност. И накрая, може би един малко по-личен коментар, не съм го обсъждал с колегите си, но все пак ще го спомена. Малко се безпокоя че когато се върнем към тази тема тази вечер като колегиум, ще изглежда вече, че сме страна по някакъв спор, а от нас не се предполага да вземаме страни в спорове, защото следва да бъдем независими. Благодаря ви много, уважаеми дами и господа, депутати в Европейския парламент. Благодаря ви за тази възможност, че да се изкажем тук. Благодаря много. Искам да добавя нещо важно. Искам да уточня само, че надзорния комитет се придържа към фактите. Ние сме орган, който състои от петима души, петима членове, а не отделни лица. Уи сме обективни и безпристрастни и следователно това не се случва за първи път. Бих искал да приканя от депутатите, ако имат обвинения срещу мен или другите членове, да ги изразят, да ги изложат и обосноват, ако не, да спрат с инсинуациите развълнуван съм и искам да защитавам репутацията си. Не заслужавам обвиненията. Ако можете да докажете обвиненията си, докажете ги. А, нямам търпимост към инсинуации. Благодаря ви. Напълно съм съгласна с вас. Наистина съжалявам, че вече за втори път се изразяват подобни становища. Благодаря ви за нелеката работа, която вършите. Благодарим ви за информацията, която ни предоставяте за работата на Олаф. Знаем, че вече от години работите при много тежки условия. Оценяваме онова, което вършите. Вие сте професионални юристи, имате професионален опит и на ниво полицейски органи в съответните държави членки. Мога да ви уверя във вашата подкрепа. Надявам се, че ще можете своевременно да отидете на приема, на който сте поканени. Съжалявам, че ви забавихме. Сега предстои да обсъдим бюджетната процедура през 2016 година. Приветствам Жозе Мануел Фернандеш, главния докладчик по темата. Жозе, давам ти думата. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Ще се постарая да бъда пределно кратък. Моята цел е е да ви слушам, да чуя становищата ви, за да разработим максимално добър бюджет. Насоките бяха приети в пленарна зала. Най-важните са заетостта, предприятие, предприемачество – Ние трябва да обърнем особено, особено внимание на програми като Хоризонт 2020 Еразъм Плюс. Също така искаме и вътрешна солидарност. Това означава, че социалното сближаване, политиката на сближаване е важна. Не по-малко важна е и външната солидарност, т.е. функция 4 и от това, което се случва отвъд нашите граници. Разбира се, тази солидарност е свързана с още нещо, към което се стремим и това е сигурността. Говоря за нашите приоритети. И изхождаме от принципа, че проблемите, кои, на които се натъкваме, следва да се разрешат тази година. Говоря предимно за проблема за плащанията. Искаме да кажем на гражданите какво смятаме да направим. Въпроса за неразплатените разходи е срам, позор за институциите. Това не би трябвало да бъде е, тема на разговори. Поема се ангажимент и след като се поеме ангажимент, се търсят решения. Онова, което разрешим, трябва да платим. И ние сме тези, които трябва да даваме примери. Ето защо искам да кажа, че проблемите с плащанията не би трябвало да бъдат проблем. Но в крайна сметка се оказва, че е проблем и се надяваме, че няма да кажа, че ще решим проблемите, но се надяваме да намерим решение, така че да не пречим на бюджета 2016 година, за да можем да постигнем целите, за да можем да спазим компромисите. И това е въпроса за... Не бива да излагаме на опасност на годишната финансова рамка. Трябва да решим проблемите с неразплатените разходи, без да застрашаваме компромисите. Имаме нужда от свежи пари за тези плащания. И това е въпрос, който е съсредоточен в политиката за сближаване. Понякога съветът поема ангажименти с надеждата, че в последствие нещата няма да се получат и няма да му се наложи да плаща, но тъй като тези политики функционират, ангажиментите, които са поети, в крайна сметка трябва да доведат до Плащане на поетите ангажименти. Надявам се, че тази ситуация ще бъде решена. Надявам се, че ще постигнем истински компромис. Комисията представи елементи за план за разплащания. Но дори и в този план, в края на годината, ще останат 20 милиарда неразплатени разходи. За 2017 година са предвидени 2-3 милиарда. Всичко това е защото програмите не. Всичко това е причинено от факта, че програмите се изпълняват. Много е лесно, когато не се изпълняват програмите, да се каже, ами, а, програмите не функционират и затова няма нужда от пари. Освен това, ние сме приели правила. Онова, което се прави в рамките на програмите, не е незаконни, В политиката на заедостта всички знаем, че се прилага N плюс 3. През май комисията ще представи проекта за бюджета, пилотния бюджет, проект – може да се представи до 4 юни. 17 юни е срока за приемането на становище и за мандата за тристранната среща. И след това в пленарната зала през юли, 3 септември, ще се внасят изменения за политическите групи. Срокът е различен, но септември е срока за приемане на становището. През октомври ще гласуваме бюджетните измерения, 12-13 октомври е резолюция, 20 октомври гласуваме пленарна зала и 19 ноември е, среща за съгласуване. По въпросите, които се отнасят до нашата парламентарна комисия, в, много, в рамките на многодишната финансова рамка е предвидено увеличение за програмата за борба с измами за защита на финансовите интереси на Съюза през 2016 година. Това, което е предвидено е слабо увеличение за програмата борба с измамите е предвиден и известен спад в многодишната финансова рамка и на този етап искам да чуя вашите становища и вашите предложения, така че да приемем максимално добър бюджет и да разполагаме с онези суми, от които програмите имат нужда. Благодаря. Благодаря и за търпението. Като докладчик искам да уточня някои елементи и искам да кажа, че нашето становище се разработва. Това становище се подготвя в това становище се споменава и ОЛАФ, и, спо, е, и надзорния комитет. Може би сте виждали с че става дума за нещо много важно. Това е първото, което исках да кажа по-нататък. Резолюцията за освобождаване от отговорност, гласувана миналата седмица, прогнозата за парични потоци, за плащанията, това е точка 34 и освен това повече прозрачно за финансовите инструменти и истинския процент, реалния процент за съфинансиране, всичко това ще бъде включено в резолюцията. Призоваваме и система за санкции за фалшиво предоставяне на информация от страна на органите от държавите членки, системите за управление и контрол. И това е, може би, най-важното що се отнася до управлението на фондовете, що се отнася до външната политика, следва да подчертаем, че нашите посланници всяка година трябва да изготвят доклади, които се усъвършенстват, раз, развиват се идеи за показатели за ключови показатели за изпълнение политиката за заедостта и социалните въпроси, виждаме, че що се отнася до борбата срещу безработицата или интеграцията на ромите, не е ясно как се използват тези средства и защо. И тук ще внеса изменението. това са въпросите, върху които ще се съсредоточа. Това са въпроси гласувани в пленарната зала. Благодаря ви. Имам удоволствието да съм докладчик Сянка от името на нашата политическа група в Комисията по бюджети. Там ми се пада задачата да проявя максимална солидарност към господин Фернандеш. В момента работим на сляпо, тъй като не разполагаме с проекто бюджета. Това ни дава и възможност да формулираме някои свои очаквания. Странно бе според мен, че Комисията по промишленост и енергетика, където също работя по този доклад, вече има изготвено становище. Ще продължим да обсъждаме конкретните цифрови стойности. Със сигурност ще има области, по които предвидените тавани няма да са достатъчни. Комисията може да се възползва от това, че заплануваните за тази година плащания все още не трябва да бъдат извършени тъй като съответните проекти в рамките на структурните фондове все още не са реалност. Това силно безпокои съвета, тъй като той би могъл да използва тези средства, за да реши някои от проблемите с плащанията. Но едно евро може да бъде изхарчено само веднъж. И ако сега използваме средства, предвидени за нови програми, за да разплащаме неразплатени в миналото задължение, то можем да си представим какво ще стане. Господин Фернандеш обаче с право заявява, че трябва много внимателно да следим проблема с плащанията. Опасявам се, че заетостта, предприятията и предприемачеството, за които господин Фернандеш обича да говори, няма да бъдат акцента на програмите. Паралелно вето се водят и разискванията за Европейския фонд за стратегически инвестиции, ЕФСИ. Знаем, че все още не е разрешен проблемът с финансирането на този фонд. Не се знае какви средства ще бъдат заделени за финансирането му по бюджета за 2016 година. Ще можем да отговорим на този въпрос, ако си отговорим и на въпроса за финансирането на програмите за 2016 година. Дори и да искахме да използваме маржовете, то ще трябва да преговаряме с съвета. Ще трябва също така да си отговорим и на въпроса какви ще са последиците за другите бюджетни редове. Има и още един въпрос, на който трябва да си отговорим. Това е въпросът за миграцията. Да оставим на страна конкретните човешки трагедии. Трябва да си отговорим на въпроса Какви действия ще предприеме Европейският съюз в отговор на случващото се? Бях разочарован от реакцията на държавите членки, които заявиха, че Европа трябва да предприеме нещо. А за държавите членки Европа са унези там в Брюксел. И унези там в Брюксел обикновено не са правителствата на държавите членки, а комисията и парламентът. Със задоволство отбелязвам, че редица държави членки взеха решение да предоставят кораби и самолети, за да се реши проблемът поне към момента. Но, колеги, напълно съм сигурен, че скоро ще се зададе и въпросът за това кой ще поеме разноските. Немалко държави членки смятат, че разноските трябва да бъдат поети от бюджета на Европейския съюз. Мисля, че трябва да сме подготвени за едно подобно разискване. От политическа гледна точка може би ще възникне и въпросът за материалното и обезпечаване на Фронтекс, за бюджета на Фронтекс вероятно ще има необходимости от промени в мандата на Фронтекс. От това ще проистекат и финансови последици. Мисля, че не обсъждаме достатъчно подробно рисковете. Имам предвид рисковете, свързани с финансовата помощ за стабилизирането на Украина. Вероятно е за това да се използват и средства от бюджета на Европейския съюз. Помощите за Украина са политически акт, но ще трябва да се запитаме какво ще означават те и за бюджета на Европейския съюз като цяло. Същото въжи и за фонда за стратегически инвестиции. Инге, що се отнася до становището за бюджета, ти вече опомена основните моменти. Ще си сътруднича с теб в качеството си на докладчик в Сянка в Комисията по бюджети. Мисля, че трябва да се занимаем с въпроса за възможностите на контрол в държавите членки. Ще трябва да подходим критично към този въпрос. Ще трябва да намерим още аргументи в подкрепа на тезата, че е много важно, когато става дума за по-добро разходване на средствата, за добро освояване, за интелигентно разходване на средствата, държавите членки ще трябва да си свършат работата. Нерядко те не проявяват добра воля. И нека кажа нещо, което щях да кажа и ако утре в Великобритания нямаше избори за долната камера на парламента. Британският министр на финансите заяви, че ще се обяви против освобождаването от отговорност на комисията. А в доклада на Генерална дирекция Обща сълскостопанска политика се заявява, че резултатите постигнати в Великобритания не са много добри и мисля, че в случая съветът трябва да си свърши работата. Ще трябва да поговорим за това как се разходват средствата в отделните държави членки. Това е повече от необходимо. Благодаря. Колегата Воган. Yeah, uh, Благодаря, госпожо председател. Искам да приветствам колегата Фернандес, който е чудесен колега в комисията по бюджето, беден съм, че той ще свърши чудесна работа. В нашата комисия понякога се занимаваме почти само с ефективното използване на средствата. Колегата Йен се прав, че Обединеното кралство често се споменава като държава членка с, с висок процент материални грешки. Не обичаме да посочваме с пръст. Очевидно, обаче, не сме доволни от това, което се казва за правителството на Великобритания. Освен ефективното използване на средствата, ние искаме е, европейския бюджет да осигури добро изпълнение, т.е. да се получат конкретни резултати, да е, бъдат постигнати е, конкретни ползи. В нашата парламентарна комисия ние все повече обръщаме внимание на изпълнението. За това и моят въпрос към вас е дали това ще се отрази в преговорите по бюджета. Сумите, разбира се, са важни, но ще се обърне ли внимание и на приоритетите, върху които са изразходвани средствата? Дали са били изразходвани за дейности, които имат действително въздействие? в нашата комисия по бюджетен контрол ние определено обръщаме внимание на това. Втория въпрос е свързан с плащанията. Справедливо повдигате този въпрос. Е, споменахте цифрата за 20 милиарда. Има опасност тази сума да се увеличи. Ние говорим за тези огромни суми, които е, те ще имат последици за бенефициентите на европейски средства. Вие разговаряте ли с комисията за въздействието на този недостиг на средства върху бенефициентите? Знаем, че в момента с държавите членки има спорове за вноските, само че те трябва да са наясно с това, че недостига на бюджетни средства ще окаже въздействие върху бенефициентите у дома. Господин Келмел, благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на колегата Фернандеш с когото с удоволствие работя заедно в Комисията по бюджети. Искам категорично да обърна внимание на следното. Има проблем с неразплатените разходи. Какво представляват неразплатените разходи? Всъщност това са дългове. А Европейският съюз по закон няма право да натрупва дългове. Това е не само противозаконно, това създава и проблем с доверието към нас, доверието сред гражданите. Гражданите очакват от нас решителни действия. Ако искаме да се справим с проблема, ще трябва или да увеличим приходите си, нещо, което е малко вероятно, или ще трябва да намалим размера на поеманите от нас ангажименти до момента, в който сме сигурни, че бюджетът ни ще бъде балансиран. Ако неразплатените задължения са в такъв висок размер, то според мен и към края на годината все още ще има неплатени фактури. Ще трябва да предприемем също така и превентивни действия, особено като се има предвид и въвеждането на нови инструменти, като фонда за стратегически инвестиции. Не веднъж съм чувал много положителни прогнози за този фонд. Надявам се те да се сбъднат, но ще трябва да предприемем и превентивни действия. Вероятно е някои от поетите гаранции по този фонд в един момент да трябва да се задействат. Ако все повече в допълнение към регулярния си бюджет предвиждаме и други методи за финансиране, които не могат да бъдат промени от всички колеги, да не говорим и за гражданите на Европейския съюз, то не бива да се очудваме, че гражданите не разбират какво точно вършим за тях тук в Европейския съюз. Има и едно принципно, според нашата политическа група, групата на ЕКАРЕ е положение. Бюджетът на Европейския съюз в голяма степен се основава на принципа на субсидиарност. Не бива да обмисляме възможности за финансирането на всички добри идеи. Така, може би ще ущастливим гражданите в краткосрочен план, но в дългосрочен план ще навредим на Европейския съюз. Затова ще трябва да се запитаме какво действително е необходимо, в кои области можем да постигнем устойчиво с дългосрочни ползи за гражданите. Трябва да се запитаме и дали можем да финансираме подобни действия. А когато отговорът на тези въпроси е не, то тогава би следвало финансирането да се предоставя от държавите членки. Когато финансираме нещо, ще трябва от това да проистекат устойчиви последствия. Тези последствия трябва да бъдат измерими. Ще трябва да разработим система от параметри, така че да можем наистина да установим в коя област какво се постига с определени средства. Така ще можем да се получим и от най-добрите. Ще видим в кои държави се постигат много добри резултати, в кои държави инициативите не се овенчават с успех. Ще можем да си отговорим и на въпроса защо. Господин Вали. Благодаря на колегата Фернандес за това че тук в колегата бю, бюджет ще бъде моят колега Занни. Споделям казаното за изпълнението и контрола и искаме повече съдействие от държавите членки, защото е много важно да има такова сътрудничество. В противен случай гражданите няма да имат доверие в функционалността на механизма. Е, много мнозина гледат на тези институции като на безполезни. Е, не са, не са убедени в полезността на инструментите. Що се отнася до изпълнението, ние вярваме в е, добре разработени програми, които дават резултати и това е още един мотив, поради който гражданите са възмутени и няма доверие в институциите. Има един важен въпрос, който искам да повдигна и това е изразходването на средствата за сближаване. Много важен въпрос. За какво се изразходват тези средства в различни страни? Може би част от тези фондове трябва да бъдат използвани за стратегическите институции. Разхищенията от страна на институциите, тук бихме искали да участваме, предвиждат, предвиждат се съкръщения, трябва внимателно да обмислим къде и колко, да не допускаме структурни проблеми ако не програмираме добре, можем да създадем економически проблеми. Благодаря. Накрая колегата Хосе Мануел, моля да бъдете сравнително кратки, тъй като колегите от Сметната палата по другите точки чакат вече от доста време. Е, е, мерси. Съвсем набързо, за да благодаря всички ние е, имаме един и същи интерес. Аз ще отчета вашите коментари, вашите тревоги са и наши. Ще се опитам да говоря по-малко трябва да говорим за нашите приоритети. Въпросите за плащанията, както казах, е нещо, което е срем, срамно и не би трябвало да съществува. Защото нормалното е, когато си разрешил нещо, да платиш за него. На 12 май ще се проведе среща с комисията в формат тристранна среща, на която ще обсъдим въпросите на плащанията на 25 и 26 май. Очакваме съвместна декларация. Но вече са правени доста съвместни декларации с съвета и след това съветът не ги не е спазил и аз мисля, че предпочитам да говоря за приоритетите, но заедно с вас говоря за плащанията и отчитам, че допускам противоречие. Само, че това е въпрос, който предопределя и излага на опасност всички приоритети. Трябва да сме наясно с това, че ние плащаме за програми в миналото. Има оперативни програми, които дори не са, е, чето изпълнение дори не е започнало. Знам, че има един преходен етап, е, но това са правилата. Що се отнася до изпълнението, както каза моят приятел Воган за добавената стойност, бюджета на Европейския съюз е малък и всички ние има много важна добавена стойност. Това е 1% от брутния национален док, но за много държави членки това е 50% от инвестиции. Имаме 6% административни разходи и 96% е за инвестиции. Гражданите може би не са наясно с тази информация и не знам нито една институция в никоя държава членка, чието бюджет да е разпределен 6% административни разходи и 94% за инвестиции но има една много важна част от бюджета, управлявана от държавите членки. Според правилата, които приехме, тези правила не се спазват, разбира се, по един същ начин навсякъде. Говорим за политиката за сближаване като за проблем. Тази политика подпомага научната дейност, интелигентния растеж, устойчивия растеж, приобщаващия растеж и трябва да следим за това. Трябва да следим обаче и за нещо друго. Като бюджетен контрол да следим как точно се е изпълнено това. Разбира се, трябва да се спазват правилата, да се спазват компромисите, които разработваме. Бюджет, който трябва да дава положително послание. Връщам се на въпроса за плащанията. Каква е представата, която създаваме сред гражданите? приемаме бюджет, в който плащанията са по-малко от нужното. Какъв е резултатът? Коригиращ бюджет. Какво означава това за повечето хора? Че парламентът иска повече пари. Това не е вярно. Когато бюджетът, когато проекта за коригиращ бюджет има за цел да се пазят поетите ангажименти. Става дума за, за сега за заетост. Това е за заетост, за предприятие, предприемачество, външна и вътрешна солидарност и сигурността, защото Европа е унази част на света, в който качеството на живота е най-високо, в който брутният вътрешен продукт е най-висок, в който социалните разходи на глава от са най-високи. Трябва да запазим това качество на живот и тази надежда във всеки гражданин. Председателката, благодаря. Радваме се на това сътрудничество 6% административни разходи. Следваща точка е доклада на Сметната палата за техническа помощ по е, селските райони. Оказва се, че има бюджетна подкрепа и нашите бюджетни разходи е, не са в тази категория. Благодаря. Благодаря, е, госпожо председател. За да не е, отнема много време, съвсем накратко, 1,5 милиарда ще се използват. Е, до, бяха предвидени до 2013 година. А за следващия период се увеличават средствата, въпреки че се намаляват средствата за развитие на селските райони. Има мерки за развитие на административния капацитет. Гарантирането на гъвкавост обаче не следва да означава да се губи от поглед на техническата помощ. Е, освен това, за да се гарантира това, че техническата помощ предоставя добавена стойност, не трябва да се покриват разходи на националните администрации в ежедневното управление на средствата. Повечето средствата за техническа помощ се използват за изграждане на капацитета, но много често те се пренасочват към покриване на общия административен бюджет. Техническата помощ, госпожо председател, помага на държавите да покриват потребностите си за плащания в е, развитието на е, селските райони. Четири от петте държави членки е, докладват, че административните разходи са най-големия дял от разходите по техническите средства за помощ. Средства са заделени за изграждане на капацитета. Генерална дирекция селско стопанство взема решение да финансира своята информационна система за развитие на селските райони само единствено от бюджетното перо, насочено за техническа помощ. Това на практика означава признаване, е, че е, общи административни разходи са допустими за финансиране чрез е, средствата за техническа помощ. Държавите членки и аудиторите на Европейския съюз установиха, че много административни разходи са били финансирани под формата на техническа помощ. Няма изрична забрана за това, но Сметната палата смята, че използване на средства за техническа помощ за подпомагане на бюджетите за заплати не представлява достатъчно разумно използване на тези средства. Те средства да се използват за развитие на селските райони и проекти в тази област. Още нещо положително. Е, мрежите за развитие на селските райони. Според сметната палата тези мрежи дават е, много добра възможност за финансиране на е, полезни мерки чрез техническата помощ, защото тези мрежи са изключително полезни, както бе демонстрирано от аудиторите ни в Италия. От стъп втори има някои проблеми. Първо връзка с финансирането за дейност по двата стъпа и второ по въпроси свързани с договорите и обществените поръчки. По стълб 1 и стълб 2 има административни разходи, които могат да бъдат споделени между двата стълба. При наблюдението и оценката на разходите за техническа помощ, нито държавите членки, нито Европейската комисия са очертали ясни критерии за определяне на ефективността а, на постигнатите резултати от а, тези средства. Ролята на техническата помощ не е включена в общата рамка за наблюдение и оценка. Затова тя се характеризира от неадекватно планиране, и не се вижда достатъчно добра оценка на потребностите. Тъй като няма ясно определяне на потребностите, свързани с техническата помощ а, от страна на Европейската комисия, и тъй като комисията не настоява държавите членки сами да го направят, за съжаление се оказва, че средствата не са били насочени на там, на където биха постигнали най-добри резултати. Европейската комисия уточнява приложението на техническата помощ в държавите членки. Е, Сметната палата настоява това да стане и за в бъдеще да има отделни мерки за развитие на селските райони, за да има повече яснота по начина по който се използват тези средства, които не отиват за изграждане на капацитет. И накрая комисията и държавите членки трябва да разработят рамка за ефективност. Благодаря, госпожо председател. Готова съм да отговоря на въпросите. Благодаря ви. Със сигурност ще имаме въпроси. Можем само да ви поздравим с изготвения доклад. От него наистина ще проистекат много ползи за бъдещата ни работа. Думата има докладчик към госпожа Каденбах. Позволете ми първо също да благодаря на Европейската сметна палата в изготвения от нея доклад се съдържат много констатации, от които могат да проистекат искания към комисията и държавите членки, най-вече, що се отнася до разграничаването на оперативните от административните разходи. Ако комисията ще изготвя рамка за резултатността, то според мен тя би трябвало тясно да си сътрудничи с държавите членки. Опитът ми от миналото показва, че на практическо ниво е много трудно да се направи точно разграничение между първия и втория стълб. Много трудно е да се разграничат административните от оперативните разходи много трудно е да се определи в коя категория попадат разходите, тъй като много често става дума за разходи за заплати. Същото въжи за техническата инфраструктура. Потребностите на отделните програми за информационни технологии следва да бъдат финансирани от техническата помощ но не бива да се стига до положение, при което да е невъзможно да се работи на практика. Какво е важно за мен? Важно е в доклада да се отчетат положителните аспекти, именно че са изградени мрежи. Но не винаги се извършва много точно разграничаването, за което говорих. Като цяло споделяме констатациите на Сметната палата, присъединяваме се към нейните искания, но когато се изготвя рамка за резултатността, ще трябва да се отчете в много голяма степен и практическия аспект. Председателката също искам да се изкажат, тъй като съм докладчик Сянка от името на ЕНП. Имам няколко въпроса. Доколко е лесно да се направи разграничение между плащанията по двата стълба? По Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. От констатациите ви си правя извода, че техническата помощ не се разходва по предназначение. Докладът ви е интересен, тъй като най-накрая установяваме, че Европейският съюз действително предоставя бюджетна подкрепа. Би ми се искало господин Крав да ни изпрати преглед за 2014 година, от който да е ясно кои при кои случаи административни разходи са били покрити по линията на техническата помощ, най-вече за области, които са обект на споделено управление. Имам и въпрос към господин Лонго. Каква част от тази техническа помощ се връща обратно в бюджета на комисията. Бях малко очудена и във връзка с още нещо. Това е въпрос към Генерална дирекция селско стопанство. Става дума за препоръка номер 2 на Сметната палата – това е препоръката за информационните технологии. Сметната палата препоръчва те да не се финансират по линията на техническата помощ. вие се обявявате против тази препоръка. Защо? Преди да дам думата на представителите на комисията, думата има госпожа Яла Сендър. Благодаря. Мисля, че и други колеги искат да се изкажат. Нека съм кратко да благодаря на госпожа Халила за нейния доклад. Мисля, че има известна неяснота тук. Що се отнася до техническата помощ. Е, по-рано, спомням си, техническата помощ тук в Брюксел беше помощ за хората в селските райони. А, тази помощ отиваше в моя регион, в Испания. Помагахме на хората да прилагат различни проекти. Аз мислех, че техническата помощ представлява възможност да бъдат изпратени технически специалисти в определени области в един и друг регион, за да обучат хората. Тук се спомена поддържането на информационни технологии и на различни програми. Моят въпрос е, има ли специален бюджетен ред, който е, е насочен именно за поддържане на мрежи? За мен това по-скоро е част от, трябва да е част от административните разходи, но ако смятате, че това е нещо различно, можете ли да обясните? Да, точно това е проблемът. Господин Лонго. Е, грация per дачна l'opportunità. Благодаря за тази възможност да размени мнение по този много интересен доклад на Сметната палата. Благодаря на госпожа Каденбах за становището. Благодаря на Сметната палата. Искам да кажа, че както и вие констатирахте, комисията приема положително доклада и приема препоръките на Сметната палата, насочени към подобряване на ефективността на техническата помощ с едно изключение. Вие го ще го спомена. Докладът обхваща две страни на техническата помощ на общността, т.е. общностното ниво и държавите членки. Най-напред искам да напомня, че техническата помощ, осъществявана от комисията, се управлява в съответствие с насоките е, за програми, за съвместни е, програми и в съответствие с тези норми всички видове разходи, за, информа... за информационната дейност са свързани с информационно-техническата дейност, трябва да бъдат включени в един и същ бюджетен ред. Това дава възможност да се засили бюджетната дисциплина и всички области, свързани с бюджетното управление. Що се отнася до информационните технологии. Целта е да се разработват все по-нови и напреднали информационни системи. Тези системи имат за цел да обезпечават двата селскостопански фонда в един законодателен фонд, който е доста е, обогатен и осложнен през последните години. Предвижда се и системна модернизация на тези системи. Когато сутрин, е, сутрин получавам съобщение в е, смартфона си и ми казват, че трябва да, актуали, да актуализирам телефона си, за да може той да функционира добре. И това се нарича поддръжка. Това е погрешно. Всъщност това е раз, непрекъснато е, развитие и разработване на информационна система. Ето защо те трябва да бъдат включени в един бюджетен ред. Комисията, както сме имали възможност е, да кажем, Комисията държи на оперативни дейности, насочени към актуализация. Това дава възможност да работим по политическите цели и приоритети на развитие на селските райони. Искам да подчертая още един въпрос, който не беше засегнат, но през последните години той даде, той подпомогна актуализацията на техническите системи. Става дума за мрежите. Това е дейност, която има стратегическа дейност. Европейската мрежа за новаторство, партньорството за новаторство. Това са инициативи на Европейската комисия и би трябвало да бъдат оперативни в началото на тази програма. Ангажиментите за разработването на информационно-техническите системи се увеличиха в резултат на нарастващата потребност от все по-нови инструменти, които да се предоставят на държавите членки. Ще ви дам за пример РД2 за програмите на развитие на селските райони ще това дава възможност за по-лесно разработване на докладите и оценка на конкретните резултати и изпълнението. Е, това е аспект, който често се подчертава в парламента. Ние разработихме тази информационно-техническа система, която дава възможност за по-прецизно наблюдение. Това изисква взаимодействие между службите национални, на, на, на държавите членки и на комисията. Що се отнася до държавите членки, искам да ви напомня, че трябва да се постигнат приоритетите на политиката за развитие на селските райони. По-конкретно, Техническата помощ дава възможност за наблюдение, контрол и оценка на програмите за развитие на селските райони. Много важни действия са разработване, оценка, наблюдение, информация, контрол върху програмите. Те могат да бъдат финансирани в тези рамки. Техническата помощ дава възможност за разработване на административен капацитет в държавите членки. Второ, трябва да кажа, че законодателят е приял гъвкав подход за техническа помощ от страна на държавите членки по отношение на основният регламент. Свободата за свободата на избор е необходима, за да може да се отчетат разнообразните искания на националните и регионални власти. Гъвкавостта при използването на, средства не, на средствата по техническата помощ не означава липса на прецизност. Държавите членки трябва да гарантират, че бюджетът съответства на принципите на е, ефективност и ефикасност. би ми се искало да се запознаем с изявлението ви в писмена форма. Не искам да го четете сега. По-добре отговорете на въпросите, които ви бяха зададени, а именно какви средства по линията на техническата помощ са били поставени в бюджета на комисията. И ако отстоявате техническата помощ в настоящата й форма, то как ще обясним високия процент от грешки? ми Извинявайте, казвате ми, че не отговарям на въпросите, аз мисля, че отговарям частично на въпросите, що се отнася до поддръжката на информационните системи. Отговорих имплицитно на друг аспект на проблемите за използването е, и за целта на техническата помощ. Исках да дам много прецизен и точен отговор на въпроса за елементите на бюджета. Дадах данни за 2013 година 14,5 милиона евро и мога да ви дам подреб... подробности за а, техническите помощ, за техническата помощ 1,6 милиона за технически проучвания, за поддържащ персонал 1,5 милиона евро, за информационна дейност 3,5 милион, за мрежи 5,7 милион и други разходи 0,92. Ето това са подробностите, които мога да ви дам и бих искал да обясня защо изразходваме тези средства. Казах, че мрежите са много важна бюджетна функция, защото те имат стратегическо значение – при изпълнението на нашата политика. По, не, по препоръките мисля, че отговорих. При нас, то, при нас това е, е бюджетна функция разработване, а не поддръжка. Що се отнася до насоките и ориентациите за следващия програмен период, мога да кажа, че създадахме насоки и те са много важни за техническата помощ. Тук включваме всичко онова, което се отнася до заплатите, но също така и поредица от други аспекти, отнасящи се до изпълнението на техническата помощ. Ако желаете да се запознаете подробно с този документ, ще ви го предоставя. Ако има други въпроси, на които мога да отговоря, е, заповядайте. разпределението в селско стопанство между първи стоп и техническа помощ за развитие на селските райони, е, особено когато става дума за техническа помощ за селските райони, не може да се използва за е, първия стоп. Много е трудно да се прави разделение и това разграничение може би следва да се обсъди и може би да се премахне. Госпожа Яла Сендър каза, че Техническата помощ е за разработване на капацитет. Вярно е, това е част за разработване на ноу-хау на всяка администрация за разработване на нова политика, но законодателството за развитие на селските райони не изключва изрично административните разходи и това е причината, поради която разработихме доклада с тези резултати. Не смятам, че Сметната палата критикува факта, че информационните системи за развитие на селските райони се заплащат по реда, по ред поддръжка. Проблема е, че се нарича техническа помощ, а това не е, е развитие на капацитет, това е погрешен разход, който не подпомага и не подобрява изпълнението на политиката. Смятам, че двата въпроса могат да се разделят в бъдеще. Не би трябвало да има проблеми. Възниква въпроса си за това, с колко се увеличиха разходите за техническа помощ и колко изразходва самата комисия. През 2007 година в Генерална дирекция селско стопанство и развит на селските райони разходите бяха 12,5 милиона, през годините намалява. Заедно с това управленските разходи спаднаха от 12 на 8 милиона. Чета това от втората таблица, но това е в отговор на казаното от колегата от Европейската комисия. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Допълнителен въпрос по въпроса за технологиите. Защо те не са допустими разходи при създаването на нов капацитет? Защото за селските райони, а това се вижда в последно време, най-важното при създаването на мрежи е именно насърчаването на селскостопанския туризъм или туризма в селските райони и, и също създаването на нови култури, използването на нови култури и е, всичко това е свързано с информационни технологии за управление на е, економиката на селските райони. За това не мога да разбера защо е, темата за цифровите технологии не се включва в техническата помощ. Аз познавам някои проекти в моят избирателен район. Това е доста голям регион всъщност Там бяха приложени проекти е, за е, напоителни е, системи и нови култури. Това спасява района от Обезлюдяване, да, действително информационни технологии там, където подобряват оперативната дейност, могат да бъдат допустими. Но там, където системата вече съществува, стигаме до въпроса за поддържането на тази система. Всяка информационна система има нужда от специалисти, които да я поддържат. И въпросът е дали тази обичайна част от поддръжката на подобни системи, дали е допустима за като разход е, за под е, перото от техническа помощ или не. Нашето виждане е, че не, тя не е допустима. Е, не е допустимо да се финансират заплати на специалисти, държавни служители, поддържащи такива системи от европейски бюджет. Това всъщност е прехвърляне на отговорността от държавите членки към европейския бюджет. Това е един от основните моменти в доклада ви. Обръщате ни внимание на финансирането, което предоставя Комисията по оперативните програми. Това са данни, които получаваме от спестовните каси, които са много важни за нас. Госпожа Каденбах, благодаря за отговорите на въпросите. по въпроса за определението на информационни технологии. В препоръките ви се отбелязва, че вече имаме много по-ясни определения. А необходимо е да има по-ясни определения, тъй като не могат да се разграничат ясно областите на разходване на средствата. Средствата за техническа помощ също трябва да бъдат планирани. Трябва да се обърне внимание на това на държавите членки. Очудена съм, че в много държави членки се установява, че много държави членки, които следва да получат техническа помощ, нямат планове за нейното разходване в бъдеще. Те нямат оценка на потребностите си, нямат и планове за разходването на средствата. Мисля, че комисията не подхожда достатъчно стриктно към държавите членки. Ще трябва за това да има по- ясни изисквания, като разбира се се допуска и известна гъвкавост, допуска се вероятността от промени, но трябва от самото начало да е ясно за какво ще се разходват средствата. Така ще се улесни и контролът. Благодаря ви. Следващата точка за транспорта по вътрешни водни пътища по река Дунав ще бъде обсъдена на заседанието ни в Страсбург на 8 юни. Договорихме се за това с госпожа Иванова от Сметната палата и нашия докладчик господин Новаков. Съжалявам за това, но в 18 часа Нашата комисия има покана за участие в прием в Берлеймон. Утре от 9 до 10 часа ще се състои заседание на координаторите. Откритото ни заседание ще започне утре в 10 часа сутринта. Благодаря ви за участието. Приятна вечер.